Драги приятели, нека да започнем първото заседание за годината на работна група за етост. Искрено се надявам, че сте прекарали хубави коледни празници и Възможността сте имали възможност да се наспите, да похапнете, да се срещнете с приятели и роднини, защото годината, която ни предстои, е изключително трудна и сурова. Искрено се надявам, че ще можем да продължим да работим както миналата година, защото ще се нуждаем от този начин на работа, ако искаме да постигнем резултати. И така, благодаря на всички за присъствието и раз, както разбирам, можем да приемем дневния ред с извес, без изменения. След това искам да обърна внимание на езиковия режим. Имаме пълен езиков режим, освен фински, малтийски и ирландски език. А също така искам да обърна внимание, че господин Чеслав Хок от групата на ЕКАРЕ тук ли е? Не виждам. Очевидно не е тук ще замести господин Краснодепски като пълноправен член на комисията. Господин Краснодепски ще остане е, като подгласник в нашата комисия. Също така искам да обърна внимание, че госпожа Роза Истера Сарагу тук ли е? Нека да я видим, а и нея няма ще стане член подгласник на комисията. Тя е заместник председател на комисията по петициите. Третото съобщение програмата за нови умения New Skills Agenda. Комисията работи по този въпрос. Намерението да бъде е, стартирана през май тази година е, Програмата предвижда инвестиции в целия живот за освояване на умения, професионални е, качества за, с цел да се общат по-добре в професионалния свят. Е, тази тема ще бъде следена от Комисията по култура и заетост и ще имаме съвместно заседание с госпожа Еврокомисара Тайсън на 18 април по тези въпроси. Това е дата, 18 април, моля отбележете я в своята работна програма, защото ще става думата за бъдещето на дигитализацията тук искам да попитам дали можем да приемем и протокола от заседанието на 10 ноември. Не виждам възражение, което означава, че стигаме до четвърта точка от нашия дневен ред. Вече приветствахме ново, новото председателство на съвета, господин Ашер, е нидерландския заместник е, премьер, вице-премьер и министър на социалните грижи и заетостта свързваме с вашето председателство големи очаквания и надежди, както впрочем беше и с Люксембургското председателство. Мисля, че ще можем да работим по начин, който да ни доведе до добри резултати. А сега ще дам думата на вас, защото се надяваме също така на сериозно сътрудничество. Искрено се надявам че ще успеем заедно да отбележим важни стъпки напред, въпреки сегашното положение, в което се намира и Европа, и държавите членки. Господин министр, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Беше най-хубавото време, беше най-лошото време, беше векът на мъдростта, беше векът на глупостта, епоха на вяра, епоха на безверие, години на светлина и години на мрак – беше пролета на надеждата, беше зимата на отчаянието. Е, това, разбира се, са знаменитите първи изречения от повест за два града на Чарлз Дикенс, един, една пове, един роман от, за Френската революция през е, е, в края на 18 век, но те биха могли да се повторят и днес, 2016 година. Живеем в време време, когато е, имаме много нови предприятия и все пак е, вилне е безработица, има много възможности и все пак малко конкретни възможности е, да се работи. Ние, обществото ни е изключително цивилизовано и въпреки това има изключително незавидни училищ, е, условия на труд. Така че, вдигайки на здравите за новата 2016 година, няма защо да спорим дали чашата е наполовина пълна или, или наполовина празна. Ние можем е, да създадем възможности за постигане на допълнителни възможности. Това е една задача за наша политиците. Независимо от политическия си свят, ние трябва да се гони да търсим Европа, която действа добре. В Европа, която поставя в центъра на вниманието гражданина. За мен е голяма чест да бъда пред вас днес. Този парламент е един от най-престижните законотворци в света и за това аз се надявам, че ние ще работим добре като са законодатели през предстоящо председателство. Докато по своя происход, по своята етимология, думата парламент означава високо говорене, вие демонстрирате, че претворявате думите в дела. Надявам се, да продължи по време на нашето председателство. Така ще поставим условия за по-добър, по-качествен труд и по-малко бедност. Няма само да произвеждаме въздух под налягане, говорейки. Нека да а, работим как Европа работи за себе си и за своите съграждани. Тази Европа, която работи, предлага на своите съграждани, своите граждани работа. И това си остава голямо предизвикателство, защото економи... европейската економика се възстановява от економическата и финанса финансова криза и все пак безработицата е, остава висока. Близо 6 милиона загубиха работа. В момента имаме около 25 е, е, милиона безработни, което особено сред младите е изключително важно. Тази статистика остава и да ни покаже, и да, да ни покаже че трябва да работим. Не можем да почиваме на лаврите си, защото Европа, която работи, не просто работи, а и защитава работещите, предотвратява нелоялната конкуренция, осигурявайки принципите на единния пазар. Аз мисля, че един так, един такъв единен пазар е изключително важен. Единствено така ще може да създадем е, равни условия за труд и равни възможности за всичко. Основен момент за създаване, за постигане на такива равни условия е да усъвременим директивата за командированите работници. Факт е, че в момента тя води до дискриминация на европейски граждани, защото защото много командировани е, служители получават по-низко заплащане от, за равен труд. Така че това е от основно значение за основния пазар и допринася за конкурентоспособността и развитието на економиката. Трябва да стимулираме трудовата мобилност, но едновременно с това да защитим по-добре правата на мобилните работи. Единствено така ние ще можем да защитим тяхната работа. Условията за заетост трябва да бъдат актуализирани, така да се каже, за да се подобри възнаграждението на командировните работници. Освен това ще трябва по-добре да определим срока на командироване. В момента на теория един работник може да бъде командирован за доста дълъг период. Трябва да съкратим тези периоди, за да избегнем си ситуации, при които е, всъщност такива работници остават част е, от пазара за приемащата държава членка. Очаквам да работим заедно по пакета за трудовата мобилност и да отбележим напредък. Очаквам първи дискусии на срещат на заседанието на съвета ЕПСКО през март и на неофициалния съвет на 19 и 20 април, за да започнем дискусия по този пакет. Разбира се, ние разбираме, че мненията за преразглеждането на директивата за командированите работници е, са разделени, но ще търсим общ заменател. Това е в интереса както на работниците на място, също така и на работ, пътуващите работници, да създадем условия за по-коректно третиране. Аз съм твърдо убеден, че едно развитие може да ни сближи. В тази посока може да ни сближи много. Достойният труд също е свързан с правоприлагането. За това ние настояваме за амбициозна платформа за борба с не, недекларирания труд. Тук ни вече започнахме работа. Тази платформа ще подобри сътрудничеството между трудовите инспекциите на труда между държав, в държавите членки. На 8 и 9 февруари ще проведем ще бъдем домакини на конференция, която ще постави въпроса за инспекциите на труда. Това ще бъде изключително практически ориентирана работа с инспектори, с, с политически съветници от различни държави членки с цел да обменим добри практики. Една е, важна тема на тази конференция ще бъде платформата за недекларирания труд. Надяваме се така да дадем тласък за работа в тази посока трябва да сложим край на порочните практики на фирмите фантоми, фирмите почтенски кутии те се установяват в държави членки с по-низки е, социални осигуровки и данъци. Това е наистина ефтин трик за, е, в ущърп на работещите. Трябва да подобрим процедурите, които, по които се решава. Къде е социално осигурен съответния работ, работник. Е, по-добрия контрол и стандартизацията на съществуващите форми и формуляри може да ни помогне да определим дали съответната фирма осъществява истинска дейност в страната на установяването си. И тук не говорим само за достойно заплащане, говорим за достойни условия на труд, за здравословни, здравословни работни места. Години на ред Нидерландия настоява за разширява, настоява за разши, дописване на списъка на канцерогените, които са свързани с работното място. И съм много доволен, че еврокомисарят Тайсен спомена, сподели своето намерение в рамките на Нидерландското председателство да излезе с такъв списък. Радваме се също така, че комисията работи по нов набор от гранични стойности. Това ще помогне за бъдещото законодателство за здравословен и безопасен труд. Докато Европа поставя стандарти, националните органи и социалните партньори трябва да се погрижат за приложението. Това ще допринесе за по-доброто регулиране в цел, за постигане на европейските цели по е, въпроса за преодоляване на раковите заболявания на работното място ще проведем конференция в края на май от 23 до 25. Уважаеми евродепутати, за да направим Европа по-ефективна, ние трябва да укрепим най-слабото звено. Трябва да се борим с бедността. От 2010 година насам броя на хората, живеещи в условия на бедност и социална изолация, е нараснал с 5 милиона в общи, в като цяло над 120 милиона души в Европа в момента живеят в риск от бедност и социална изолация. В рамките на нашето председателство ние искаме не просто да поставим въпроса на запедността на политическата сцена, ние трябва да работим за ефективни политики за борба с бедността. Да споделим примери, практически средства и други подходи в цяла Европа. През месец януари ще проведем партньорска проверка с цел насърчаване споделянето на знания и най-добри практики. Участват 10 държави членки. Нидерландия също така ще бъде домакин на ежегодната конференция на Европейската социална мрежа. Борбата с бедността на местно ниво ще бъде централна тема на тази конференция. В борбата с бедността е много важно да подхождаме всестранно. Трябва да разгледаме бедността в много по-широк аспект от е, социален, от финансов недоимък до социална изолация с съответни последствия в други сфери, като жилищно настаняване, образование, заетост и грижи. В Комитета по социална закрила ние ще подготвим за заключения на съвета, които да бъдат прияти от съвета ЕПСКО през месец юни. Уважаеми евродепутати, не можем да си позволим стоеността на труда да бъде е, обект на пазарлъци. Не можем да допуснем бедността да бъде най-слабото ни звено. Една силна Европа е, е Европа, в която гражданите, а също и работещите играят основна роля. Това са основни, затова наши основни приоритети са добри работни условия така че да няма условия за незаконен труд. Европа трябва да предлага равни и добри възможности за всички. Нека поставим основата за по-достоен труд и за по-малко бедност в Европа. Нека за момент оставим на страна с нашите различия и заедно да изградим, да създадем най-доброто време. Благодаря ви. Благодаря, господин министър Ашер. Това е наистина вдъхновяващо начало за нашата, нашето сътрудничество. А сега нека да чуем членовете на този, тази комисия. Два кръга от въпроси. Ще започнем с координаторите и тези, които ги заместват ще имате по максимум 2 минути за политическа група. След това вие ще имате възможност да отговорите на всички въпроси. Давам думата на господин Давид Каса от НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за това обстойно представяне и желая на вас, на всички нас тук и тези, които ни съдействат. Прекрасна 2016 година. Вие, господин заместник министър-председател, споменахте Чарлз Дикенс и аз ще спомена някой от Британския остров, а именно Дейвид Камерън. Искам да ви попитам, имате ли позиция вече по пакета за мобилност или по социалните и е, плащания или е, детските надбавки. Е, оформяте ли позиция в то, на този етап? Преди, когато сме говорили, е, вие е, е, като че ли се опитахте към друг въпрос да насочите нещата. Различни начини се търсят да се интегрират бежанците – и да се избегне неизбежното, което те ще доведат в Европа. Питам сега какви са плановете на председателството по отношение на интеграцията на мигрантите в Европа. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Да давам думата сега на заместник председателя ни, който е също така холанд, която също така е от Холандия. Ще се възползвам от възможността да говоря собствения си език. уважаеми заместник министър-председател, добре дошъл в Европейския парламент от името на социални демократите. Наистина е добре да се преодолее това разделение в Европа в трудовия пазар. Един малък брой хора с добри работни места, с добри заплати и други, които работят при наистина недобри условия на труда. Съгласни сме с вас, че е важно да се укрепи единия пазар, че трябва да го променим, така че да се преодолее дискриминацията срещу европейските граждани, които работят зад граница. По този проблем през декември господин Юнкер обеща а, всъщност миналата година, че на 9 декември ще бъде представена тази мярка. Знам, че тя е готова а, и въпросът ми е следния. Как можем да ви съдействаме да упражним нужното влияние върху комисията, така че те да се задействат по-бързо, така че този пакет да бъде пуснат, макар колкото може по-скоро и да можем и ние в Европейския парламент да работим по него, да дадем шанс на обикновените хора да се възползват от един европейски трудов пазар. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Макентайр от ЕКАРЕ, е, координатор. Заповядайте. Благодаря. Добре дошъл, е, уважаеми господин министър, Радвам се да ви видя тук сред нас и да имаме тази възможност за обмен на мнения. Няколко момента, на които искам да се спра. Вие споменахте нивото на безработица, е, което в някои държави, разбира се, е много притеснително. И е, си задам въпроса, вашите служби, докато вие сте председателстваща държава могат ли да обменят полезен опит? Аз се радвам, че някои от мерките в моята държава водят до това, че, има, че сме имали най от безработица сред а, младите в последните 10 години. 75% от завършващите училище а, намират а, работа и ми се иска това да бъде така навсякъде в Европа, но отсякъде чувам, че не е така. И затова нека видим как можем да помогнем на всички в това отношение. На следващо място, вие се спряхте на а, спорния въпрос за командироването на работници. Аз съм от тези, които смятат, че директивата за приложение трябва да е а, готова за действие и, и да се прилага а, преди да започнем да поправяме. Според мен подобен подход не би бил от полза и много по-добре би било директивата за прилагане на правилата да се задейства и да видим все пак как ще проработи, да имаме ясни доказателства за това как работи процеса преди да поправяме. И така, вие все пак сте от същата държава като нашия комисар, госпожа Тайсън, така че може да ви помоля принципите на доброто законодателство да бъдат също така част от всичко, което вие правите по време на вашето председателство. Благодаря. Давам думата сега на госпожа Латурнес, заместник-председател от тук и а, тя има думата от името на Алде. Благодаря, госпожо а, председател. Благодаря на господин министър за това ясно представяне на приоритетите. И аз, като моите колеги, се радвам да науча, че мобилността е ключов приоритет – за холандското председателство. Но освен това, вие всъщност не казахте точно какво ще предложите като председателство по а, тези важни въпроси. Аз а, не съм а, такава късметлика, като колегата каза да съм говорила с вас преди заседанието. Затова искам а, конкретно да ви попитам какво е вашето гледаще по пакета за мобилност, какви са вашите надежди, цели, какво смятате, че в крайна сметка ще се получи като резултат, а, като решение по пакета за мобилност, така че а, е, бих се радвала много, ако можете да поговорите малко повече по тази тема. Също така нямам търпение да се е, отвори отново директивата за командироване на работници и вие, доколкото разбирам, сте наясно с е, този труден въпрос. Вие казахте нещо е, от типа на търсене е, на общо поле, общо разбиране, но отново не конкретизирахте кой знае колко по това какви ще бъдат тези общи полета на действие. Така че, ако може да поясните какви са политическите ви намерения в това отношение, много благодаря. Сега давам думата на Рина Роня Кари от а, групата на ГОЕ. На датски ще говоря аз. На първо място, добре дошъл но, господин министъра. Благодаря много за въведението. Изключително интересно беше да чуем за вашите планове. Особено се зарадвах да чуя за директивата за командироване и предстоящата реформа, но ми се иска да чуя нещо малко по-конкретно. Вие говорихте за необходимостта от мобилност, как може да има повече мобилност, като в същото време увеличаваме защитата на нашите работници срещу социален дъмпинг. Чаках да чуя нещо за профсъюзите, да кажете. Вие каква роля виждате за тях от страна на, на холандското председателство? Както по отношение на директивата, така и най-общо борбата срещу социалния дъмпинг, според мен. Те са изключително важен, е, важно действащо лице, което трябва да играе своята роля в този процес. И също така искам да задам въпрос по отношение на позицията ви е, във връзка с едноличните търговци ние отхвърлихме тази възможност за директива, но ми се иска да чуя вашето мнение конкретно. Сега давам думата на а, госпожа Татьяна Станука, която представя зелените. Благодаря а, за думата. Благодаря и на господин министъра за представянето на програмата. Както казах и колегите, чудесни са приоритетите, мобилността. Ето тук се намирам аз. Е, имам един конкретен въпрос. Каква е позицията на председателството по отношение на британските предложения за намаляване всъщност е, на това свободно движение. Аз идвам от Латвия и се възползвам от тази възможност в голяма степен. И също пътувам и до Великобритания, и до Ирландия. Много е важно това за мен. Следващия ми въпрос е за социалните показатели, тяхната роля за укрепване на социалното измерение на европейския семестър. Смятате ли, че това ще бъде инструмент който да се използва в тази посока. Благодаря. Давам думата на Лаура Агия от EFDD. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл на господин министъра. До днес това, което можем да кажем, че не са много положителни развитията, като че ли имаме ни големи заявки за действие, но резултатите не отговарят на тях. Не се подобрява ситуацията. Сценариите, които наблюдаваме, е, са много далеч от това да ни успокоят. Имам следните въпроси. Какво смятате вие за двете е, определения на заетост и възможност за заетост. Е, повече, е, за повече заетост ли в крайна сметка се борим или за повече възможност за заетост? Тук говорим за различните гаранции, създаването на заетост, която е достойна, която е трайна, която е устойчива. И също така говорим и за качество на заетостта. Или пък става въпрос по-скоро за възможностите за заетост, а именно намаляване максимално бързо на безработицата. Каква би била цената, която да ще платим за това? Директивата за командироване на работници – Няма да е лесно това, което планирате. Има много раздалечени становища и на последно място председателството представи сред своите задачи е, преодоляването на проблема с дългосрочната заетост. Но не се постигна това, което беше планирано. И всъщност не ви чух да споменавате това, което беше като приоритет на предишното председателство. Какво ще правите вие, каква е вашата позиция и какво предстои по повод на представенето от комисията в това отношение. И как в следващите 6 месеца ще направите така, че да се а, предвижи напред това предложение, защото има а, наистина много хора, които са дългосрочно безработни и чакат някакво решение. И така представителят, а, последния координатор не е тук, така че господин а, министър Ашер. Ще имате възможност сега да отговорите на тези въпроси и после ще започнем с един много дълъг списък от други, които искат да ви зададат въпроси. Но сега първия кръг. Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за всички тези отлични въпроси, които зададахте, уважаеми членове на Европейския парламент. Първия въпрос на господин Каса Притесних се, че а, ще ме запита дали а, знам кои са книгите, публикувани от а, Дейвид Камерън, но всъщност той а, направи рязък а, за вой и ми зададе един съвсем а, обичаен а, въпрос, но отговорът на този въпрос е изключително важен и това е една основна тема в председателството. Комисията току-що обяви една редица от инициативи, що се отнася до законната миграция и основното ни предизвикателство е да намерим един приемлив начин за споделяне на товара, както финансово, така и в логистично отношение, контрола на потока, разбира се, това е важно, но вие казахте, че все пак бежанската криза ще има въздействие и върху социалната политика. Тези бежанци, които ще останат в Европа, голям брой ще им бъде позволено да останат в Европа и а, обществото и социалната политика са изключително важни в това отношение. Социалният съвет, министре, министрите а, имаха възможност да обсъдят това за първи път неформално през октомври. По въпроса за интеграцията на бежанците, държавите членки са е, наистина на един същия етап, по мен на мнение. И в момента, в който е полезно, ще обсъдим отново с някои от заседанията на съвета. В момента наистина зависи от държавите членки на национално равнище. И щом има европейско измерение по повод на въпроса за интеграцията, особено в трудовия пазар, ще включим веднага темата в дневния ред на съвета ЕПСКО, било то през март или юни. Въпроса на моята народничка ще се опитам да отговоря на нашия общ език. Доволен съм, че моето послание е ясно. Също така комисията, представена от нения председател Юнкер, няколко пъти обяви, че ще има пакет по трудовата миграция и аз също се надявах този пакет да де да бъде публикуван през декември. Последното, което каза нашата комисарка, беше, че ще се надява, ще се опита да бъде готов през март, до март. Наистина оценявам предложението ви за помощ, за да може заедно да упражним нужния натиск. Знам, че всички страни сме за това е важна а, тема и смятам, че ако и съвета и промента заговорят с един глас, ще стане ясно колко е важна тази тема. Всички знаят колко е чувствителен въпроса. Можете да видите и въпросите, които се задават, но а, не може тези въпроси да води до отлагане на пакета. И се надявам, че европейските социалисти и демократи не се не откликват просто на натиска тук и сега. Напротив, ние като председателство ще продължим да настояваме и да вървим напред. Въпросът на госпожа Макентайр, изключително важния въпрос за обмен на идеи, на добри практики за борба с безработицата. Мисля, че съм съгласен с госпожа Макентайр, че това е основно работа на самите държави членки. Голяма част от работата трябва да се свърши от самите държави членки. Инвестиране, предприемане на нужните мерки, но също така смятам, че е полезно да се сравняваме, да обменяме и да научаваме добри практики. И само бих приветствал използването от страна на държавите членки на тази възможност и а, да има много сериозно сравнение. Не нещо, което е хубаво да узнаем като любопитен факт, а по-сериозно да се погледне на възможните решения за този толкова сериозен въпрос за много европейци. долових опасенията ви за отварянето на директивата за командироването. Това се чува и от други страни. Мисля, че е важно да отбележим, че госпожа Тайсън говори за много целенасочено преразглеждане и промени в тази директива. Не става въпрос за някакво цялостно преразглеждане и смятам, че това ще откликне на а, именно вашата загриженост да става въпрос за много а, ясно, основано на доказателства, а, преразглеждане, което изключително и само ще подобри а, процесите. Но разбира се, първо трябва да изчакаме и да видим какво всъщност предлага комисията в а, е, пакета за мобилност, което ме отпраща и към отговора, който започнах да давам на моята сънародничка. Да, наистина, това е много важно задължение за държавите членки, но имаме и европейско измерение. И накрая, да, доброто законодателство трябва да е принцип в е, всички нови законодателни актове и особено в тази област искаме да сме сигурни, че реално подобряваме защитата на работниците, условията на труд и така нататък, така че разбира се ще, мо, ще се постараем да спазваме този стандарт. Ролята на синдикатите, да, разбира се, те са много важни. Трябват ни социални партньори, за да бъдем част от каквато и да било реформа в Европа. Аз идвам от държава, в която традицията е такава, че винаги социалните партньори а, са заедно за работодатели, работници и поемат отговорност за промените. И те също работят заедно с а, законодателството на практика. Ето защо ни е нужна тяхната обратна връзка, за да знаем кое е подходящо. Така че и ние ще се стараем да приемаме техния принос. Той е много важен. Ще се консултираме с тях в нашата законодателна дейност. Що се отнася до директивата за едноличен търговец, това не е тема за съвета ЕПСКО, но разбира се следим отблизо какво се случва и дали има връзка с някои от темите, които ние разглеждаме Госпожа Данука попита, ме попита какво е гледището ми по британските идеи за този въпрос знаем, той е много чувствителен. Съвсем откровено в този момент всъщност трябва да видим, да изчакаме да видим какво точно ще предложи председателят Туск Тук не говорим за чисто начало, табова раза. А, има и други елементи, които са свързани с този въпрос. Искаме, разбира се, Обединеното кралство да остане в Съюза, а, но трябва да има подобрени за всички 28 държави членки. Принципът на недискриминация е един от ключовите моменти, един от стълбовете на Съюза. Това не е нов момент, всички са наясни, наясно с а, а, този аспект и с това просто трябва да изчакаме да видим какво предлага Туск и а, да сме сигурни, че заедно ще направим правилна оценка на тези предложения, така че те да бъдат годни за приложение. Но за сега амбицията ми като част от председателството е да е, способствам за процеса, така че той да се състои и двете цели да бъдат постигнати добри условия за 28-те държави и оставане на Обединеното кралство. Така че няма да е лесно, предполагам. Но бих се радвала на една голяма изненада изведнъж да стане много лесно. И след това госпожа Агея очерта дилемата за избор между заетост и възможност за заетост. Има риск обаче това да бъде фалшив избор. Защото ако е, погледнете към бъдещето на Европа, би било хлъзгава пътека по която да поемем, ако а, да речем а, говорим за конкуренция с ниските заплати, да речем, с Азия. Напротив, решението според мен е Европа да бъде по- а, творчески настроена, по-новаторски настроена. А, разбира се, глобализацията, роботизацията, автоматизацията ускорява тези процеси, но нашата мисия трябва да бъде а, да имаме повече заетост и по добри условия на труда, добър труд, достоен труд. Така че трябва, може би, да се замислим ако някой ни а, говори за черно-бяло положение, че или има заетост, или няма. Надявам се това, с това да успея да отговоря на вашия въпрос. Госпожа Торнайс ме помоли за пояснение за това, което ще предложим а, пакета за мобилност. Аз казах няколко, засегнах няколко елемента, които ще включим. Повече конкретика за приетата продължителност на командироването, малко повече съдържание за това преодоляване на дискриминацията, която виждаме между местните работници и тези, които са командировани. Честно казвам, не смятам, че би било много мъдро да се предложи холандската идея за това какво трябва да се включи, защото като председателство за мен целта ще бъде просто да изграждам мостове между държавите членки, да видим какво ще предложи комисията, да видим дали това ще е възможно, дали ще можем евентуално да го приемем и след това да работи и с вас така че е, да го е, преразгледаме по изключително продуктивен начин. Така че аз няма да се дърпам от работата, но няма и да предлагам нашите холандски предложения, защото не това е моята задача следващите 6 месеца. Мисля, че това беше, госпожо председател. Успяха да покриете първия кръг въпроси. Сега, ако искате да видите и вторите, втория кръг въпроси, започвам и ще видим дали те не са по-сложни. Давам думата първо на господин Ленарс. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на господин Ашер. Ще се възползвам от възможността да говоря народния си език. Благодаря за вашето въведение, за обясненията и за това, че много ясно се изразихте по отношение на това какво смятате за пакета за мобилност. Мисля, че вашата линия е нюансирана, балансирана и мисля, че можем да го работим добре поне през следващите няколко месеца. Но нещо ме изненада малко днес по време на заседанието когато се говори за пакета за мобилност, става въпрос за злоупотреби с директивата, а трябва да гледаме на нещата положително. Много от европейците казват, че може би биха били готови да работят в друга европейска страна, но заради трудностите, с които се сблъскват, много малко хора реално се възползват от тази възможност. Тези препятствия, а наред с другите, са и в областта на социалното осигуряване, например, има случаи на хора, които трябва да работят. И ако трябва да комбинират работата си с борбата с бюрокрацията, това става прекалено много за тях. Бих искал да видя наистина наблягане от страна на председателство по конкретни теми от пакета за мобилност. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Родригес. Благодаря. Добре дошъл, господин министър. Радваме се на вашата инициатива за разглеждане на директивата за командироването по един целенасочен начин. Това подкрепяме. Въпреки това ние знаем и другата, обратната страна медала. Социалният дъмпинг води до принудителна мобилност и за това стоят много сериозни безработици сред младежите, сред студентите в други части на Европа. Въпросът ми е по какъв начин смятате да разгледате този въпрос. Това също така би означавало и добро сътрудничество с Министерство на финансите. По какъв начин точно възнамерявате да организирате сътрудничеството между съвета на ЕФСКО и ЕКОФИН, по такъв начин, че да имаме една по-подкрепяща економическа политика по отношение на инвестиции и създаване на работни места. И това е особено интересно как ще се случи в рамките на европейския семестър. По какъв начин смятате, че ще се организират нещата с министрите на финансите, когато дойде време за годишния обзор на растежа и препоръките за еврозоната? Въпросът е, че трябва да имаме тази подпомагаща политика за създаване на работни места. Един по-конкретен въпрос от моя страна. По какъв начин възнамеряваме да работим с социалните образователни институции и е, социалните цели, за да имаме по-добра политика в Европа? Освен това, как смятате да дадете съдържание на стълба за основните права, който беше наскоро обявен от комисията, за да може да имаме по-балансиран економически и паричен съюз? Благодаря. Thank you. I'll give the floor to... Благодаря. Вие приключихте, нали? Да, думата на госпожа И мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо министр. След вашето изказване ви благодаря, за което благодаря. Наистина искам да поставя три въпроса. Първо, говорихте за вашата воля за глобален, глобална борба с бедността. Искам да подчертая, че кризата значително отежни положението на жените и техните неравни шансове в областта на професионалното развитие. Какво смятате да направите конкретно по този въпрос и въпроси е, как смятате е, да действате. Това е много сериозен, истински, политически, економически и социален проблем, който не можем да игнорираме. Отсъствието на жените от трудовия пазар и неравнопоставеното им третиране. Второ, младежката безработица казахте колко работни места, възможности за обучение и за освояване на важни умения трябва да бъдат предоставени. Можете ли да, и смятате ли да помогнете на държавите членки по този въпрос, защото е, има много големи думи се говорят, но малко дела следват, защото младежката безработица ражда еврофобия и евроскептицизъм. Ние ако искаме да, се, да из, изградим една ефикасна, ефективна Европа, трябва да се захванем с този проблем. Трето, влиянието на електромагнитните полета върху здравето на работниците и съответната директива. Очакваме излизането на, влизането на директивата в сила от 1 юли тази, 1 юни тази година. Ще ви бъдем благодарни, ако се погрижите, защото държавите членки ефективно да прилагат тази директива. Благодаря, казва председателката. Сега Юта Штайнбрук. Ja, vielen Dank, äh, Herr Minister. Ich kann Ihnen als Благодаря, господин министр. Като координатор на политическата група на социал-демократите искам да заявя, че заставаме напълно за това с очертаните от вас акценти, борба с бедността, е, достоен труд, е, равни условия на заетост, на, срещат нашата пълна подкрепа. Говорихте за борбата с бедността и социалната изолация. Искате да изведете и да доведете до обмен за най-добри практики в Европа. Като гледам е, различията между отделните държави членки, се питам откъде ще дойдат тези добри примери. Дали да не се опитаме да потърсим нови пътища и ако имаме добри примери, явно парите не стигат, а тук явно се крие ключа към борбата с безработицата. Тук в Европейския парламент неодавна създадохме така наречената Европейска младежка инициатива. Можем ли да разчитаме и тук на вашата подкрепа, защото ние се нуждаем от подкрепата на държавите членки за тази инициатива. За това всяко дете да не живее, да живее е, незаплашено от бедност, да има добри условия на настаняване, добра прехрана и възможности за обучение. Можем ли да разчитаме на вашата подкрепа по този въпрос? Сега господин Ман благодаря, госпожо председател. Е, искам да се върна към казаното от Дейвид каза интеграцията на бежанците. Аз съм германец. Е, има много градове и общини у нас, които наистина не могат да се справят. Въпреки много, многобройните е, доброволци. Е, ако нямаме добри възможности за интеграция, е, нямаме възможност да помогнем. Е, не искам да се стигне отново до палежи на домове за иммигранти, но за какво говорим? Ние говорим за солидарност, Имаме Европейски е, фонд за солидарност, фонд за регионално развитие и така нататък. Но ако държавите членки не проявят истинска солидарност, за къде сме? Винаги в мой избирателен район ме питат е, е, къде е солидарността на европейците, защото имаме и премиери в Европа, които завеждат дела пред европейски, съда на европейските общности. Други пък казват, или няма да приемем и ще приемем само християни. Това е непоносимо. Дали не е добре да се каже, ще имаме общи по-малко по достъп до фондовете за държавите, които не участват. И второ, непрекъснато ни опрекват, че голяма част от беженците идват заради социалните фондове. Има и такива, но има ли факти, доказателства, анализи от различни държави членки, за да може да докажем, че тези толкова често повтаряни упреци не са състоятелни и да имаме възможност да кажем онзи, който работи, трябва да има достъп до социалните фондове. Не става дума само за държавите членки, говорим за обща европейска идентичност. Да, благодаря за това. Сега господин Пирински, след това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за вашата презентация. Искам да поставя два въпроса. Първия е свързан с платформата за недекларирания труд. Когато го споменихте, споменахте, наблегнахте на ролята на инспекторите. Не смятате ли, че тук трябва да имаме много по-комплексна функция на платформата? борба, превенция и възпрепятстване на декларирания труд, но също така невъзможност на декларирания труд да се превърне в деклариран. Това всъщност е мисията която е описана в текста, съгласуван с съвета. И това би искало да има участие и на синдикатите, и на всички останали страни за да в оформяме на заключението. Другото е свързано с това, за което говори госпожа Родригес. Достоен труд и е, връзката с европейския семестър и препоръките към отделните страни. Знаем, че доклада на петимата председатели набляга на националните съвети по конкурентно способност. Не смятате ли, че трябва отново да има връзка между гражданите и съвета? Ако имате тази бариера от така наречените експерти, които без отчетно ще дават препоръки как да бъдем по-конкурентно способни, може би ще стигнем обратно към така нареченото бягство към дъното. Благодаря ви. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Рибейро. Заповядайте. А, искам да пожелая на всички чудесна 2016 година. Благодаря на господин министър за това обстойно представене. А, надявам се наистина всички да постигнем успех. Няколко въпроса все пак. Вие говорихте за пакета за мобилност и за заетост. Той, разбира се, е свързан с редица въпроси от европейско измерение – различните видове а, е, граждани понякога имат възможност да се местят, да пътуват, други не. А, е, въпросът ми е, господин министр, дали имате конкретни цели в това отношение? Какво ще отговорите на, на за нуждите на предприятията? когато говорим за социалната економика, предприятията имат своята значителна роля. Имате ли проекти, господин министър, свързани с участието на предприятията в социалната економика? Също така, Как а, очаквате да се сближат мненията в социално отношение? Наистина трябва в Европа да се наблегне, да се укрепи това социално измерение и как планирате вие да извършите, да способствате за това сближаване на мнението в това отношение, за да може да се засили то на европейско равнище. Без, разбира се, да се поставя под въпрос принципа на субсидиарност. Също така искам да знам дали вие, господин министър, имате планове за случващото се и планираното като въпроси в съветепско, социалния съвет. Като че ли много добре знаем какво става на Екофин съвета, но не винаги толкова добре какво предстои на ЕПСКО. Мария Рена. Благодаря, госпожо председател. Ето ме, тук съм, господин министър. Имахме възможност да се срещнем по повод една, една командировка в Хага в при подготовка на вашето председателство имахме възможност да поговорим по редица въпроси. Говорим много за без, безработицата, но тук нещата са много различни в отделните европейски е, региони. Това от една страна води до на принудителната мобилност, както стана дума, но тук опираме и до различни въпроси, свързани са социално осигурявани, и социални комп... Е, е, е, подходи. Както разбирам, вие говорите за достойна мобилност е, е, стана дума и за това, че жените в момента са обект на по-голяма дискриминация, отколкото мъжете. Не споменахте този въпрос, но мисля, че надявам се имате предложение, да речем, за родителския отпуск, защото знаете как се развиха нещата с отпуска по майчинство, но смятат, какво смятате да направите вие като председателство за дискримин борба с професионалната дискриминация на жените. Специално по въпроси, когато говорим за заетост и безработица, се стигаме до модернизацията на пазаря и винаги не стигаме до правата на работниците. Никога не, го, не говорим всъщност за подобряване на въпросите за работата и искам да чуя каква е връзката между ЕПСКО и ЕКОФИН, защото тук говорим и за инвестиции в образование, професионална квалификация, в изобредателска, изследователска и развойна дейност. Ние тук сме доста слаби и ще се търсят ли инвестиции за по-добри възможности на нашите фирми на световния пазар. И апропо световния пазар, е, е, има международни споразумения за економическите ни отношения. Например, положението на Китай. Ние говорим за, в Китай за добив на суровини, да речем, но не е само там. Там се работи при условия, които не отговарят и не позволяват свободния обмен. Какво мислите вие по този въпрос и какво ще предприемете? Господин Балаш, благодаря, госпожо председател на няколко кратки въпроса. Споделяме мнението, че ако вътрешния пазар не укрепне не, и е, ако го укрепим, не можем да имаме такава, такова социално и профи... разслоение между държавите членки защото в противен случай това няма да се е, постигне желания ефект. Говорихте за командированите работници, е, споменахте, че преразглеждането ще е целенасочено и споменахте и различното заплащане. Всичко това означава ли че правите разлика между брутно и нетно възнаграждение, защото, е, например, понякога брутната заплата е една и съща или нетната заплата е една и съща, но социалните вноски на фирмите не са едни и същи. По този въпрос ли ще работите? И второ, говорихте за фирмите. Ще реагирате ли на прав... ще се обърнете ли към правилата, към начините по които работят фирмите днес? Предвиждате ли промяна при тях? И трето, по повод казаното от Мария Родригеш е, е, за основните права и социалните е, права, това присъства ли в програмата за комисията? Тъй като вие споменахте месец юни, значи попада във вашето председателство. Благодаря. Амсундер. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, благодаря, че поставихте мобилността е, сред основните ви приоритети. Аз мятам, че заслужавате насърчение вие е, говорихте за командированите работници, тази директива. Е, искам да обърна внимание и на мобилността на стъжанти обучаеми, защото е, то, те предхождат всъщност мобилността на работниците. Мисля, че това е важно за целия Европейски съюз. Така младите хора добиват нови умения, изграждат се и мисля, че мобилността на обучаемите също им гарантира съответно място сред европейското гражданство в момента. Имаме мерки, особено по програмата Еразъм Плюс, специално по тези въпроси, но все пак има и много пречки как според вас, с какви средства можем да подобрим, подпомогнем тази мобилност, как да накараме държавите членки да правят по-голям ангажимент по този въпрос. И още нещо, господин министър ще работим за създа... и работим за съз... изграждане на цифров единен пазар в Европа, а това означава обр... обучение на нашите съ... съграждани, какви са вашите идеи, каква е вашата програма как ще позволим на европейците да добият нови умения в цифровата област, за да могат да намерят пълноценното си място на този пазар? Благодаря. Благодаря. И последния въпрос от госпожа Джейн Колинс. Заповядайте имате думата. Благодаря, господин министр. Едно от исканията на господин Камерен от Обединеното кралство при неговите разговори с Обединеното кралство е да няма привилегии, свързани с работата в Обединеното кралство за 4 години. Смятате ли, че това е възможно? Вероятно това ще се провали като проект, но наистина е много малко вероятно да получим съгласие от страна на представителите в нашия парламент. И дали това предложение може да бъде разглеждано като дискриминация срещу мигрантите? Мен ми се струва, че а, господин Камерън просто прави това про форма, тъй като знае, че реално не би могло да бъде осъществено. Благодаря. Не знам дали това беше въпроса, но имате право, казва председателката, да се опитате да отговорите на всички поставени въпроси и на всички коментари, които чухме. С нетърпение очаквам да чуем вашите отговори. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се, че предварително, че ще ми е трудно да отговоря на всички ваши въпроси пространно и задълбочено поради ограниченията във времето, но като цяло вашите въпроси показват колко е важен дебата с вашата комисия. Много се радвам, че съм тук и можем да дискутираме темите. Започваме с първия въпрос. Аз ще отговоря също на холандски. Вие сте напълно права. Не може просто да говорим за нещата в отрицателна терминология, когато става въпрос за мобилността. Трябва да се разглеждат и положителните и отрицателните страни. Тези неща са свързани да се справим с отрицателните страни, независимо дали става въпрос за работодатели или работещи, защото много европейци искат да се справим с отрицателната страна на въпроса. Радвам се, че сте съгласни с това, че има много възможности, да речем, в пограничните райони на Европа. Там има много проблеми с пътуването през граница, дори да има възможност за работа от другата страна. Трябва да разгледаме нещата от гледна точка на премахването на тези практически препятствия, защото това е свързано дори и с фалшивите фактури. Знам, че високо в след приоритета на господин Тимерман стои това, стои сред моите приоритети, така че подходът е добър и много се радвам, че от името на НП господин Ленар каза, че счита моята гледна точка за балансирана. Поради тази причина ще продължа да, да работя по тази линия. И след това ще се опитам да отговоря на другите въпроси. Може би не лично към всеки от вас, въпреки че с удоволствие ще говоря с всеки член на парламента отделно. Ще започна с отговора на господин Жуал Родригес. Темата е много важна. The balance uh, within... Баланса между Екофин и Епско, баланса начина по който работи европейския семестър, въпроса дали се отчитат социалните ефекти тогава, когато се предприемат определени мерки. Подхождам прагматично тук. Мисля, че Екофин са съвсем наясно с това, че Европа в момента иска повече работни места. Те знаят, че има вопли за повече работа. Поради тази причина трябва да създадат правилните условия за това какви видове работа искаме, каква социална Европа искаме да видим, какви социални стълбове искаме да имаме. И всичко това трябва да бъде, може да бъде и трябва да бъде общ проект. Не искам тук да губя време с теоретични дискусии за връзката между ЕПСКО и ЕКОФИН, дали трябва да има нова институция или институционална процедура между съветите и така нататък, но нека включим това в дневния ред, да продължим да го включваме и да го обсъждаме сериозно и това мисля е най-добрият отговор на вашия въпрос, а е нещо, което е приоритет за много от нас, вярвам. И да, наистина смятам, че социалните показатели са много важни, защото нещата не опират само до стойности, но и до цифрите. Искам да отговоря на госпожа Моран Шантие. Има различни аспекти на социалното изключване и бедността в Европа, виждаме, че жените са по-уязвими и по-често те заплащат цената на економическата криза. Така че да, това трябва да бъде включено в нашата програма, трябва да бъде част от нещата, върху които се фокусираме. Като разбира се, е ясно, че едва ли съвсем скоро ще решим изцяло проблема, но намаляване на обедняването сред жените трябва да бъде включено навсякъде във всички политики, които се борят срещу социалното изключване. Трябва да имаме доволен подход, да включим въпросите свързани с равенството между мъжете и жените във всички политики и да наблежим конкретни мерки. Това трябва да бъде взето предвид и тогава, когато говорим за намаляване на бедността общо в Европа. също и е, към въпрос на госпожа Штайнбрук. Съгласни сме, че безработицата сред младите хора е много болезнен и наболял проблем в Европа днес. Това може да е срамно да се го признаем, но то трябва да бъде част от всеки един подход – който намалява бедността и възпира социалното изключване. Това е част от инициативите, които трябва да се подемат. Ще се опитаме да го изпълним в един по-общ европейски подход, за да може да има истинска промяна сред тези млади хора. Тогава, разбира се, трябва да се вземат преди всички аспекти при борбата с младежката безработица и при създаване на необходимите механизми в държавите членки за борба с тази безработица. И в отговор на вашия въпрос ще кажа, че има добри примери. Има държави членки, които се опитват да научат, да се получат това, което е свършено в моята страна. Има и примери, които ни показват, че нещата не винаги опират до изразходване на повече пари, понякога нещата опират до фокусиране, ефективност и ефикасност и също така правилен подход по отношение на това да разберем защо толкова младежи са в това тежко положение днес. Аз обаче съм наистина съгласен, ако погледнем нещата от гледна точка на бъдещето на Европа, трябва да се справим с младежката безработица. Социалният стълб беше споменан неведнъж. Аз също чух обещанието, което беше направено. Също така видях, че беше обявено, че социалните права ще бъдат обект на предложението, което ще излезе от комисията. Мисля, че няма смисъл да коментирам предложение, което още не сме видяли. Просто изразявам своята надежда, че ще има такова предложение и то надявам се преди съвета на ЕПСКО през месец юни, за да можем да използваме този много важен принцип. Това ще помогне на всички дискусии, които вече се проведоха, защото ако погледнем нещата от гледна точка на социалното сближаване, основното, за което говори господин Юнкер, е основният избор на Европа. И тук отново отговарям на един от въпросите от първия кръг въпроси дали трябва да има избор. Ако се фокусираме върху това да движим високите си стандарти, така може да намерите отговора, защото все още ни трябват работни места и това на практика трябва да се случи. Трябва да има такова едно социално сближаване. И след това мисля, че беше госпожа Ареня, която имах удоволствието да срещна по-рано в Хага, която зададе въпроса за взаимната връзка между баланса между личния живот и работата с директивата за родителски и майчински отпуск, която беше изтеглена и това има въздействие върху пазара на труда, свързано и с въпросите, свързани с еманципацията. Мисля, че съвета разбира колко е важно да улесним едно, един такъв добър баланс между работата и личния живот и ние очакваме да работим добре с комисията по инициативи в тази област. Това е много сложен хоризонтален въпрос. Необходими са набор различни мерки, за да можем да посрещнем нуждите на всички европейски граждани. Жени, мъже, майки, бащи, деца, по-възрастни хора, други зависими лица. Виждаме, че това, което трябва сега е гъвкавост, трябва да съотнесем с уважение към различните държави членки и особеността на различния вид заетост. Мисля, че това е възможно и надявам се, че тук ще видим добри предложения от страна на комисията. Очакваме да видим резултат от консултациите, които в момента текат в Европейската комисия. След това ви зададохте въпроси за инвестицията за инвестирането в работниците. Много от вас говориха за уменията и за правилния отговор към онова, което виждаме да се случва на нашия пазар. Технологиите се променят, имаме глобализация и мисля, че уменията са една нова тема, но сега повече от всякога е много важно да имаме амбициозна програма за уменията, комисията обяви, че ще представи една такава програма. Ако смятате, ако потърсите личното ми мнение, аз вярвам, че е от изключително значение да направим това, ако искаме да модернизираме Европа. Ако искаме следващия кръг реформи да бъдат в интереса на работниците и ако искаме да се борим дългосрочно не само с безработицата, но също така, ако искаме да предотвратим появата на много дълготрайни безработни, това да влезе в нашия дневен ред, в нашата програма. Трябва да подобряваме уменията на работниците. Виждаме, че средната класа в момента е притисната заради тези бързи промени и тук е необходим отговор. Готов съм да направя всичко, което е необходимо, за да насърча и да предложа варианти за ускореното разработване на една такава програма за уменията. И след това имаше няколко красноречиви и доста уместни изказвания, които не бяха въпроси. Първо, колегата поиска европейска солидарност. Аз не мога да отговоря тук, защото този въпрос или този призив беше отправен не само към мен, а и към държавите членки, които трябва да не се отказват от европейските ценности да ги поддържат, защото тази криза, кризата с беженците, с мигрантите, може да бъде решена само ако останем верни на европейските ценности, ако бъдем реалистични по отношение на това какво може да бъде направено и какво не може да бъде направено от държавите членки, ако погледнем реалистично притесненията на много от европейците и същевременно ако спазим основни човешки права, подходим достойно към всеки отделен човек, а не да обобщаваме всички възоснова на това, което някой е направил или не е направил. Така че боя се, аз не мога сам да отговоря на този въпрос. Необходим е европейски отговор, но наистина чух много добре това, което казахте. След това се стига до въпроса за преговорите на Дейвид Камерън. Дали това, което той иска е реалистично или не, дали той ще успее, дали други ще приемат идеите му. Много внимателно отговорих на този въпрос по време на първия кръг отговори въпроси, защото мисля, че е в, нас, в наш общ интерес Обединеното кралство да остане член на Европейския съюз. Мисля, че няма да добавя нищо, ако коментирам това защото ще подходя много субективно. Това ще бъде моето мнение. Мисля, че позиция на съвета е, че това е много важно за бъдещето на Европейския съюз. Знам, че председателя господин Тъск господин Туск ще излезе с определени предложения какво да направим по отношение на исканията на Обединеното кралство и аз наистина се надявам, че тези преговори ще бъдат успешни. Вярвам, че е възможно да се постигне по-добра сделка за всичките 28 държави членки и мисля, че е в интерес на гражданите на Обединеното кралство да останат част от Европейския съюз, но отново казвам, трябва да се придържаме към ценностите и принципите, които са в основата на Европейския съюз. И така, госпожо председател, накрая последния въпрос, дали става въпрос за бруто или нето заплати. Мисля, че настоящия регламент дава възможност на държавите членки да избират. Така че и двата варианта са възможни. Виждаме разлики не само в бруто заплатата, но и в нето заплатата. Освен това, държавите членки имат голяма свобода да правят това по, своето собствено, по настоящо законодателство, извинявайте, и пакета за мобилност, наред с всички останали неща, трябва да дава повече яснота как да се справим с възможната дискриминация на европейски работници, независимо дали те са местни лица или са командировани. Освен това, трябва да видим процедурите за декларациите А1 и за компаниите, които оперират възоснова на почтенски адрес – трябва наистина да изпълняваме директивата за прилагането. От гледна точка на тези три перспективи можем да направим разумни стъпки, с които да прекратим практиката на такива компании с единствено почтенски, а, с адрес почтенска котия, които не искат да плащат осигуровки и данъци. Госпожо председател, опитах се да отговоря на всички въпроси от втория кръг въпроси и благодаря на всички за техните изказвания. Председателката благодаря господин Ашер за тези наистина амбициозни и честни отговори, които ни дадохте. Мисля, че вече можем да кажем, че се надяваме, че отново ще дойдете при нас може би по средата или към края на вашето председателство, защото ние сме тук, за да ви помогнем, да ви подкрепяме. И мисля, че много от нас виждат сходство по отношение на амбициите и програмата ни. Така, благодаря ви отново и ви очакваме да дойдете отново при нас. Благодаря. And for the rest of us, uh... За останалите след две минути пристъпваме към гласуване. Хайде след три минути ще е. Uh, We have to start the voting. Трябва да започнем с гласуването сега. И започваме с компромис А. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис Б. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. са 144 за, против, въздържали се. Мисля, че трябва да проверим с електронно гласуване. Изменение 144, начално гласуването. And uh, the vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Както виждате, 74 за. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 112 за, против. Извинявайте. Изменение 29. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение. Не, компромис О да, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. Компромис L за, против, въздържали се, приема се. Изменение 41 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40. Всъщност е, проверяваме 41. Начало на гласуването край на гласуването.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 Компромис Г. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис. Хаш. За. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Извинение 56 за всъщност изменение 61 за, против, въздържали се, приема се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Изменение 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на изменение 68, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Извинение 136. За, против. Всъщност отпада. Гласуваме по компромис едно. Окей, So Okay, amendment 68 was... Uh... И така, 136 Това, че изменение 68 се отхвърли, означава, че трябва да гласувам 136. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис а, и за, против, въздържали се, приема се. Изменение 80 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 84 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинявайте. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис J за, против, въздържали се, приема се. И изменение, всъщност компромис К за, против, въздържали се, приема се. Извинение 95. За, против, възражали се, приема се. Изменение 101 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 106 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 107 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108 за. Против. Въздържали се. Ухвърля се. 113 за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 за, против, въздържали се. Трябва да проверим с електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 32 за. Изменение 117 за. Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 130 121 за против въздържали се приема се. Извини 123 за против въздържали се. Да, мисля, че се прие. Отхвърли се, извинявайте. Да, благодаря. 127 за против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 127, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. 124 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 126 и 125 за, против, въздържали се, отхвърля се. go back to amendment 126 and vote on that one? Трябва да се върнем на 126 и да го гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се. Means that we now go to the oral amendment in <coughs> paragraph 7 part. Сега основно изменение в част в Параграф 7, част 1. Има ли възражение? Няма, не виждам. Тогава гласуваме. Устното изменение от докладчика е да се добави а, думата review, преглед, в началото на параграф. И в двата, двете версии е а, ревизия, преглед за, против, въздържали се, приема се. Компромис Н, за, против, въздържали се, приема се. И сега е изменение 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 135 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.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 142 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 отново казвам, че като за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме по цялостното проекто предложение, както го изменихме, както обикновено, електронно начало на гласуването. Край на гласуването. И резултатът е 47 за, 2 против и 0 въздържали се. Thank you to uh, Mr. for... Благодарим на господин Чамбон. И това беше цялото гласуване за днес. Благодарим много. И преминаваме нататък с обичайния дневен а, ред. И нашата тема сега Всъщност ще ви дам една минута да се изнесете от залата, ако няма да оставате.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 forward to this year. This will be a good one. Thank you all for leaving if you are not planning to stay and много ви благодаря. Ако можете тихо да се изнесете от залата, ако няма да оставате, защото сега следва една много важна точка в нашия дневен ред Европейския семестър за координация на економическите политики аспекти, свързани с заедостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2016 година. Искам да дам думата директно госпожа София Рибейро. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Нашата комисия отново ще се занимава с европейския семестър. Ние трябва да изготвим доклад по собствена инициатива и смятаме да представим достойно европейските граждани по този, в, този, в тази област. Надяваме се документът да бъде добър. Изготвяме го заедно с Мария Жоао Родригеш в Европейския семестър комисията поставя акцент върху въпросите на социалните политики, а също миграцията и борбата с тероризма. Целта е да постигнем устойчиво развитие. Знаем обаче, че досегашното економическо възстановяване е крайно нестабилно. Европейската комисия трябва да се погрижи за повече заетост и повече благосъстояние за нашите съграждания. Така че аз съм разделила доклада за инвестиции, интеграция, повече социални социална отговорност, устойчиво развитие, стабилност на инвестициите, по-добро използване на европейските фондове за постигане на географска и социална спойка за по-добра координация на европейския семестър и социално приобщаване. Говорим за целта за постигане на социално пазарно стопанство. И Невъзможно е социално развитие без силна економика, но не бива да забравяме и социалния аспект, защото това е важно за развитието на обществото и на економиката като цяло. Заетостта, особено младежката заетост е особено важна трябва възможно най-добре да се използват средствата. Същото се отнася и за трайната безработ, дългосрочната безработица. Трябва да работим за реално осъществяване на стратегията Европа 2020. Нуждаем се от ново образование, нова подготовка са в съответствие и в съгласувано с бизнеса. Трябва да инвестираме повече в структурни реформи, за да работим за консолидация на бюджета, за повече достойни работни места. Трябва да се борим с необявената заетост и нерегламентираната заетост. Трябва да постигнем истинска лоялна конкуренция между фирмите, да, да ограничим използването на срочните трудови договори. Нуждаем се от повече социална закрила за работещите. Трябва да насърчаваме политика, която да допринесе за правилно демографско развитие така че да оставим добри възможности за следващите поколения. Тук трябва да работим и по вътрешната, и по външната политика, развитието на малки и средни предприятия. Е особено важно да използваме програми като Косме, Еразъм 2, Еразъм Плюс и други така че ние трябва да дадем възможност за повече обединяване на усилията на европейските фондове, а също и да създадем добри възможности и услуги за деца, социални услуги, отчитайки конкретните обстоятелства. Накрая ще приканя да, обър, да не забравяме европейските региони, особено най-отдалечените региони. Трябва да гарантираме социалната спойка и да постигнем положителна диференциация на държавите членка. Особено в районите в много крайно неблагоприятно положение трябва да бъдат обект на особено внимание. Нека не забравяме отражението на европейската политика върху заетостта и социалния климат в тези региони трябва да следим внимателно общите политики и да се погрижим като цяло да, бъде, да се работи за благосъстоянието на всички граждани, а да не се създава Европа на различни скорости. Вече съм го казвала. Драги колеги, с настоящия документ си поставих за цел да постигнем широк консенсус в нашата комисия. Ние трябва да обърнем внимание на конкретните правомощия на нашата комисия и да не се вмесваме в правомощията на държавите членки. Заедно с нашия екип сме цяло на ваше разположение. Надяваме се да постигнем широк консенсус при приемането на доклада. Председателката сега давам думата на докладчиците в сянка с е, госп, господин Гутиерес. Благодаря много на докладчицата за нейната работа. Искам да благодаря първо за работата по предварителната координация, която тя извърши. Това означава, че имаме един много добър доклад, който е близо до общия консенсус. Наистина съм много доволен от настоящата редакция. Вярвам, че а, скоро ще успеем да постигнем и споразумение, както и да изготвим един чудесен доклад. Вярвам обаче, че има 3 или 4 неща, които могат да бъдат засилени в доклада, за да бъде той наистина полезен от гледна точка на европейския семестър. Също така искам да се възползвам от това, че докладчика е член и на Комисията по економическите въпроси. И тук можем да се фокусираме върху нещата, свързани с, работ... с заедостта. Вярвам, че темите са много добре развити, но трябва да се фокусираме, както каза, върху 3-4 неща. Първо, намаляване на безработицата това няма да се случи с увеличаване на работното време в много държави и членки. Това е свързано с отказване от пазара на труда и когато заетостта пада, това не винаги е свързано с намаляване на продуктивността в Европейския съюз по отношение на качеството. Аз наистина съм съгласен с това да имаме високо квалифицирани работни места и достоен труд. Изцяло съм посветен на тези идеи, но трябва да поговорим и за това, че има част от безработицата, от, извинявайте, от заетостта. Се дестина да ракацен creación а empleo a empleos eh, част от заедостта, която е свързана само единствено с създаване на работни места на непълно работно време. Това е нещо, което трябва да разгледаме, а онова, за което не говорим изобщо в момента, са политиките по отношение на заплащането. Виждаме умерено увеличаване на заплащането през тази година, но трябва да сме сигурни, че всичко това върви ръка с ръка с достойния труд. Разбира се, трябва да говорим и за сигурността на работата. Всички работници в Европейския съюз трябва да се чувстват спокойни в отношение на своята заетост, да имат усещане за безопасност и да се спазва модела на колективно договаряне, който имаме. В него също трябва да бъде застъпена и тази тема за сигурността на работното място. Мисля, че следващата част от доклада е добра като цяло, но няколко неща липсват. Едно от нещата, които трябва да се преработи със сигурност е абзацът, който разглежда пенсиите. Трябва да имаме за отправна точка реалността, а именно, че всички държави членки, почти всички, са променили своята пенсионна система. Това, което трябва да направим е да направим оценка на реформите, а не непрекъснато да искаме реформи на пенсионната система. Такива са направени и трябва да видим техните резултати. След това трябва да разгледаме различните практики за злоупотреби на пазара. Неща свързани с подобряване на сигурността и гъвкавостта на работния пазар, агресивното използване на временни договори с цел злоупотреба, и злоупотребите, които въобще са свързани с липса на баланс. Има тези договори за непълно работно време, които не са пожелани на работника, има недеклариран труд. Въобще има неща, които трябва да бъдат засилени, за да се покрият тези теми. И последно, съм много силно съгласен с аспекта, който посочва, че трябва да се инвестира в отделните лица. Но трябва да подходим и много строго към някои неща. Например, защита на рамката за минимално заплащане на Европейския съюз. Това трябва да бъде изискано. След това една едно обещание за минималната работна заплата, което беше обещание дадено от комисията Юнкер и което изчезна. След това трябва да се борим с дългосрочната безработица. Има едно забравено поколение, хората над 50, които са изгонени от своята работа, от своето работно място и живеят под прага на бедността, защото пенсиите им не са на ниво, за достоен живот. Освен това, трябва да засилим абзаца, който разглежда бедността. Все още имаме данни за социално изключване, които са неприемливи във втората най-голяма економика в света. Също така имаме нива на детската бедност, които също не са приемливи трябва да сме сигурни, че абзаца, който разглежда борбата с бедността и социалното изключване е много по-силен като текст. Но, отново казвам, вярвам, че съм много близко до съгласуване на текста. Има някои неща, които трябва да се променят. Разбира се, част от инвестициите по плана Юнкер трябва да бъдат заменени с инвестиции от държавите членки. Трябва да има сравнение преди плана Юнкер, когато имаше общо намаляване на използването на инвестициите. Въобще трябва да сме сигурни, че плана Юнкер има за цел да окоръжи инвестиция, но не и да ги замести. Имам предвид инвестициите от страна на държавите членки. И накрая ми се ще да споменем в дискусията за многогодишната финансова рамка това, че е необходимо да имаме фонд за беженците, политика по отношение на границите и миграцията. Тази дискусия не трябва да бъде за сметка на съществуващите фондове, но просто многогодишната рамка трябва да бъде разширена и ако някои държави членки смятат, че тези политики ще се финансират от настоящите фондове, то тогава ще бъде най-ощетен социалния фонд. Трябва да скочим и да кажем, новите политики трябва да се финансират с нови средства. Не можем да финансираме нови политики, като просто отклоняваме средства от настоящите политики, които така или иначе за момента са не толкова добре финансирани. Отново поздравявам София за първата редакция. Благодаря. Следващия колега, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря най-сърдечно на госпожа Рибейро, докладчика. Доклада предлага добра база за бъдещо сътрудничество но особено след изказването на колегата искам да отбележа няколко основни въпроса. Основната ни цел, разбира се, трябва да бъде значително намаляване на безработицата, стабилизация на социалните системи и генериране на економически импулси. Но макар, че никой не го казва, все по-ясно става, че общата ни валута, еро, е, носи отговорност за сегашните непорядки. И както миналата година, така и тази година и вероятно до година и през следващите години ще работим върху симптомите. Може да има краткосрочно подобрение, но с времето няма да имаме възможност да реагираме на социални асиметрии липса на конкурентоспособност на големи региони, лични е, трагедии на цели поколения в Южна Европа, които е, вътрешно напускат Европейския съюз. Е, опита на Европейската Централна банка да разтовари пазарите чрез ниски лихви в дългосрочен план пречи на насочването на капитал към Европа и просто отлага проблемите за бъдещето. Е, е, е, за купуването на ценни книжа, работата с ниските ликви водя до все повече спекулативен капитал и все по-малко инвестиции. Както Wall Street Journal, така и Neutzer Herzeitung правят подробни анализи по този въпрос. И все пак е, позволете да посоча един конкретен пример. На 23 декември Neutzer Herzeitung е, представя катастрофалното положение е, в граничната област Франш Конте между Франция и Швейцария. Все повече французи търсят работа в Швейцария. Ако държави като Франция не правят реформи, няма да имаме стабилизация на ситуацията. А все пак да не забравяме, че Швейцария има силна валута и въпреки това е конкурентоспособна. А Франция и други държави поради липсата на реформи не могат да се уневинят в тази област в това отношение швейцарците са наистински пример. Всички тези неща са свързани с ниските цени на енергоносителите и това допринася за повишаване на покупателната способност. Но какво ще стане, ако цените на горивата тръгнат нагоре? Не ми се мисли за това. И все пак ръста, е, растежа е необходим и аз съм много доволна, че доклада ясно посочва отговорността на държавите членки. Младежката гаранция не, не сработи в редица общи общини в Франция, Испания, Португалия, Италия не бяха постигнати разумни приложения на препоръките на Европейския съюз. Нека не разширяваме програмата. Инвестициите в човешкия капитал дават резултат единствено, ако държавите са международни, конкурентоспособни в международен мащаб. Европейските проблеми не могат да решат въпроса. Не бива да даваме препоръки на държавите членки за тяхната система в областта на лихвите. Държавите имат различни изисквания, ние нямаме такива правомощи. Ние, разбира се, ще подкрепим обмен на добър практик. Интеграцията на бежанците в на трудовия пазар е работа на държавите членки. Е, въпреки големите усилия на Кохезионния фонд, ние не постигаме социално сближаване в Европа. Има и културни причини, но и економическите особености, особено в Западна Европа. Европа трябва да се запита как да избегне обезлюдяването на определени райони. Сега Лаура Таренес. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчата госпожа Рибейра за много добрия проект доклад. Смятам, че той успява да постигне чудесен баланс между економическите въпроси и необходимостта да имаме по-добра фискална консолидация и устойчивост като разбира се не забравяме да отчитаме социалния аспект. Вярвам, радвам се, извинявайте, че докладчицата отделя висок приоритет на инвестициите в хора. Съгласна съм с нея, че трябва да има по-добро и сравнимо признаване на компетенциите между държавите членки. Нещо, което вече беше споменато от председателството днес – една система за оценка, каквато е спомената от докладцата в доклада, вярвам ще бъде чудесна първа стъпка в правилната посока. Това, което обаче ми липсва, е по-силен фокус върху несъответствието на уменията и усилията образователните институции да отговарят на нуждите на пазара на труда. Радвам се също, че докладчицата е отделила част от доклада на структурните реформи. Напълно съм съгласна с нейното мнение, че трябва да продължим структурните реформи на пазара на труда, ако искаме да консолидираме економическото възстановяване, да създадем нови работни места и да засилим качествените такива. В тази секция обаче ми липсват конкретни мерки по отношение на това какво трябва да съдържат тези структурни реформи и каква е целта, която си задават. Тук имам идеи за изменения, по-гъвкав работен пазар, който също така дава по-голяма сигурност на работещите. В допълнение ще добавя и някои изменения по отношение на това как да гарантираме по-голяма част от активно работещите да останат в пазара на труда за по-дълъг период от време. И накрая искам да се спра на по-нататъчните инвестиции по отношение на малките и средни предприятия, тъй като те са гръбнака на економиката и те и стартиращите компании, така наречените стартъп, трябва да бъдат в фокуса на нашето внимание при засилване и създаване на работни места. Отново искам да благодаря на докладчета за много добрия и балансиран доклад и очаквам с търпение да продължим да работим заедно по него. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Даваме думата, давам думата на госпожа Габриеля Цимер. Заповядайте. Аз също искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа. Сега имаме база за дискусия. Мисля обаче и не за първи път се питам, защо в подхождаме доста колебливо и дипломатично поредица въпроси в Европейския съюз сме в такова положение, че трябва съвсем ясно да поискаме е, социални и демократични промени. Гражданите го очакват от нас. Ние трябва да предложим и по-социални и демократични позиции. Затова два коментара от мен. Първо, е, от името на нашата политическа група отново ще кажа, че ние критикуваме европейския семестър, не на последно място, защото ЕП е в позицията на наблюдател, без право на вземане на решение. И второ, мисля, че трябва да се върнем към общностния метод. Това е важно за всички области на економическото управление. Това е първото. Второ, е, в доклада се обръща прекалено голямо внимание на това, че на всяка цена трябва да постигнем конкурентоспособност 3,5% е външно-търговски излишък на Европе... еврозоната. А това е, означава, че не трябва непременно да се стремим към конкурентоспособност. Трябва да решим въпроса за кризата в търсенето, а това е свързано с социално сближаване и социални права. И още нещо. Хубаво е че тук присъстват и социалните показатели. Но според мен те играят съпътстваща роля, защото това не води до конкретни мерки. Сега по отделните глави. Относно инвестирането в хора. Твърдо съм убедена, че без сериозни социални инвестиции няма да преодолеем е, кризата. Говорим за образование, за трудова интеграция на младите хора. Тук трябва да кажем, че структурната реформа през последните години доведе до сериозни съкръщения, особено в сферата на образованието. Е, нека не събравяме това. Приветствам, разбира се, предложенията на Комисията за борба с, дъл... с трайната безработица и мисля, че тук идеята за публичната заетост трябва да бъде възродена, така да се каже. Това е подход, който сме прилагали в парламента и в комисията. За мен не е ясно защо изобщо не говорим за това. По структурната реформи подхода на гъвкавост и сигурност се отхвърля от нас. Говорихме тук, говорили сме тук не веднъж. Това означава първо повече гъвкавост, от друга страна по-голяма сигурност за работещите, но това не се получава. Е, става дума, резултатът е повече риск, неуредени трудови правоотношения, имаме все повече работещи, които работят под по-голям стрес – Имаме по-лошо социално осигуряване и по-малко вноски в социалните и пенсионни каси. В този смисъл структурните реформи, които се предвиждат тук, трябва да бъдат замерени с прогресивни структурни реформи, които пък да стъпят на колективни трудови договори. Говори се за минимална заплата. Е, много е хубаво, че чухме тук гласове в това отношение. И много е важно да подхождаме холистично в борбата с бедността и социалната изолация. Инвестициите. Тук е, с, с радост ще припомня позицията на синдикатите. Според нас стратегическите инвестиции не дават желания резултат. А, и не е ясно дали тези инвестиции не насърчават проекти, които така или иначе биха получили инвестиран. Не знаем дали националните бюджети не се опитват да економисват тук. Нуждаем се от конкретни данни за това какви проекти се финансират и какво е тяхното социално отражение, особено що се отнася до качествени уредени работни места. И за това трябва да поведем и дискусия за публичните инвестиционни програми и социалното приобщаване след стратегията от Лисабон, според мен и стратегията Европа 2020 е, от сега се провали по отношение на социалното приобщаване и бедността. Бедността нараства, социалната изолация също и няма как да не кажа, че целите, които поставихме след 2010 година, годината за борба с бедността и социалната изолация, някак си се губят от погледа. Може би се държи на, дължи на кризата, на други причини, но някак си ги забравихме. Не говорим вече за това. Според мен ние се нуждаем от стратегия за социални минимални стандарти. В този смисъл е, ще се върнем към дискусията, към социалния допълнителен протокол, към европейските договори, за да стане ясно, че социалните права са по-високо от така наречените свобода на единния пазар. За сега толкова са от мене, ще имаме предложение, ще се радвам, ако работим добре с колегите и постигнем съгласие и, и най-малкото, ако изясним позициите си. Е, Благодаря. Следващата ораторка е Джин Ламбърт, но тя не е тук. Някой ще я замести или не? Лаура Агия. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на колегата за това, че ни предостави този работен документ. Що се отнася до мен? В момента не можем да се съгласим с него, той не е съответства на реалността. Разглеждането на данните от изцяло макроекономическа перспектива не дава достатъчна информация за същността на състоянието на безработните или как те живеят. Трябва да има по-конкретни препратки, трябва да има анализ на отделни случаи, и тогава може би ще разберем, че не можем да направим това, което сме замислили. Все още говорим за младежката безработица. Има многобройни статистически данни, но често не разглеждаме нещата конкретно. Увеличаването, което аз съм видяла, данните, които показват лека тенденция към намаляване на младежката безработица. Те взели ли са предвид онези млади хора, които нямат друга альтернатива, освен да се върнат към продължаване на своето образование или онези, които напускат своите, рабо... своите родни страни, за да търсят работа. Те вече не се водят безработни, а просто търсят своите възможности другаде. Когато говорим за нетип нетипично или нестандартно стандартен тип заетост, разбираме всъщност колко злоупотреба се крие зад тези етикети. Трябва да сме сигурни, че този тип договори не са обект на злоупотреба. С това всъщност правим още по-уязвим света на работещите. Виждаме, че има показатели, които показват, че има сериозна сива економика, скрита економика, но нямаме инструменти да се борим срещу фрагментирането на работния пазар. За всяка държава членка показателите трябва да бъдат актуализирани, защото Например, в моята страна налагаме училищна реформа. тъй като виждаме злоупотреби с тези нетипични договори за тези работни договори, трябва да бъдем много внимателни, защото показателите могат да ни изглеждат добре, но можем да губим тогава, когато на практика политиките се изпълняват. Има препратки към обществената задлъжнялост в Гърция и Италия. Наистина, моята страна Гърция са сериозно засегнати. Имаме наложени структурни реформи. Непрекъснато от нас се иска да изцедим мляко от камъка, но онова, което не виждате вие с сериозните последствици в така наречените добри страни. Сега Финландия се води болния човек на Европа и не мисля, че винаги трябва да сочим обвиняващо пръст към онези, които се считат за лошите в класа. Трябва да гледаме и отличниците. Трябва да видим какви са последствия от това непрекъснато да искаме структурни реформи. Да вземем за пример Гърция. Искаме те да реформират пенсиите. Те намалиха пенсиите с 15%. Дали това ще гарантира, както е казва в документа, че хората, които са в края на своята кариера, ще могат да живеят достойно. Какви структурни реформи ни трябват? Само у нези, които засягат здравето и добруването на гражданите. Винаги намаляваме е, бюджета за образование, за малки и средни предприятия. Разбирам, че е, председателя Юнкер насърчава това като панацея за справяне с е, проблемите в света, но ние знаем, че инвестициите в инфраструктура създават работни места. Инфраструктурите обаче има само временна полза. Веднъж след като е създадена съответната инфраструктура, след като са били създадени тези работни места и след като имаме вече непоправим ефект върху околната среда, всичко приключва. Изведнъж тези огромни компании освобождават а, хиляди хора. И какво се случва с тях? Няма допълнителна причина за тяхната заетост. И поради това трябва да се зададем въпроса. Ще продължим ли да насърчаваме тази част от економиката или ще развиваме истинската економика, която може да доведе до ползи за гражданите и за работниците? Съгласна съм с докладцата, която се говори за социална економика. Можем да говорим и за зелена економика но трябва да видим всичко, което е необходимо днес, за да се даде нов тласък по отношение на създаване на заетост. Съгласна съм и с това, което тя казва за отделния подход при справяне с дългосрочната безработица, но и извинявайте, интегрирането на дългосрочно безработните не е от не е важно за тяхното самочувствие, важно е за тяхното оцеляване. Говорим за родители, които живеят под прага на бедността. Такива, които се мъчат да а, сложат храна на масата за своите семейства. Министр Ашер или е проблема della disoccupazione di Министър Ашер всъщност не говори за проблема с дългосрочната безработица, и трябва да разгледаме именно него много сериозно. Ние имаме предложения, които се опитваме да прокараме за своите изменения. Доклада, казвам, е добра основа, но смятам, че трябва да излезем с много конкретни мерки, защото при тази спешна ситуация ни трябват конкретни мерки. Благодаря, казва председателката. Следващия представител, следващия депутат, който трябва да се изкаже, госпожа Бизото. Вярвам обаче няма и кой да я замести. И също така има няколко членове на нашата комисия, които поискаха думата. Госпожо Родригес, вие сте сред тях, нали? Госпожо Родригес, заповядайте. Господин Шустер след вас и а, госпожа Лопе Фонтанье. И още един колега. With, uh, uh, Мария Хау. Добре, тогава да започнем. Мария, искате ли думата? И след това господин Шестар. Много се радвам, че присъствам тук като член на Комисията по екология, но едновременно с това по една случайност съм и докладчик за, в Еконт за годишната прегобзор на растежа. Мисля, че Европейския парламент има шанса да излезе с категорична и обединена позиция, когато навлезем в следващия етап от Европейския семестър. Знаем какъв е залога трябва да излезем с по-ефективни решения, за да се справим с европейските проблеми. Особено необходимостта да преодолеем безработицата на най-високо ниво в определени случаи, а също така и риска да затънем и да изгубим основните си социални стандарти. Искам да ви уверя, че що се отнася до работата ми като докладчик в ЕКОН, аз ще изхождам от тези е, грижи. Разбира се, там целта е друга, и като говорим за економическа политика. И все пак аз искам да обърна внимание, че този път пакет, предлаган от комисията, който според мен е по-балансиран от предходния, което е хубавото. Пакетът съдържа и нещо ново, което заслужава вниманието ни. Ето този нов момент са препоръките за еврозоната. За първи път имаме много подробни препоръки за еврозоната. Така че бих искала да информирам комисията, че когато дойде ред в ЕКОН да пишем доклад, ние ще отделим особено внимание на този въпрос. Мога също така да кажа, че по отношение на съвета на министрите, съвета Екофин ще има много активна роля. А съветът ЕПСКО също планира да заеме активна позиция. Така че струва ми се това, разбира се, е за членовете на тази комисия. Обърнете внимание на това какво можем да кажем като парламентарна комисия по отношение управлението на еврозоната, така че да гарантираме истинско движение напред и да ни попречи да паднем на дъното. А, моето предложение като член на комисията е в окончателния доклад да кажем нещо конкретно по този въпрос комитет, комисията не бива да премълчава е, по отношение на препоръките за еврозоната. И трябва да мога да ви уверя, че комисията е конт ще изрази позиция по този въпрос. А така трябва да поступи и парламента, което според мен е хубаво, защото за първи път председателят на еврозоната, на еврогрупата, застана пред парламента на пленарно заседание в Страсбург. Но аз мисля, че управлението на еврото не трябва да бъде поверено единствено на финансовите министри а също и на министрите на труда и социалната политика. И ние като Европейски парламент сме и парламент на еврото. За това ние трябва да излезем с ясни послания от комисията е конт, но също и по комисията по, от комисията, извинявайте, по заетост. Поставям този въпрос, защото това е наистина нов момент, а този въпрос е важен. Благодаря. Благодаря, господин Шустер. Аз също смятам, че доклада носи много положителни моменти, но искам все пак да се спра на три въпроса, които заслужават внимание. Мисля, че ние като комисия по заедостта няма как е, да не разкритикуваме формата на консолидиране на бюджета. Отделя и се много важно място в доклада. И тук не говорим за критика на бюджетната консолидация сама по себе си, а за това как се прави, как е правено, как се работи сега. Това обикновено се разбира като намаляване на разходите, а при социалната реформа това означава засилване на социалната социалното разслоение, на, намалява се вътрешното търсене, засилва се економическата криза. За това, според мен, трябва ясно да кажем, нищо против бюджет, консолидацията на бюджета, но нека това да е в приходната част. Мисля, че и комисията и държавите членки може е, да обърнат внимание. Говорихме вече за Люксембург, дан, различни данъци. Има начин да постигнем успех без да навредим на другите. Друг въпрос. Влиянието върху заплатите от страна на комисията през изминалите години като се говореше за това, винаги се, се имаше на ум намаляване на заплатите. Е, в никакъв случай а, увеличението на заплатите не трябва да е по-високо от повишение на производителността. Това е економически необосновено, но а, е, да не смятаме, че е, заплатите са част от вътрешното потребление. И трето, какво очакваме от социалните показатели, на които, слава Богу, сега се отделя по-голямо внимание. Е, е, е, безработица, бедност и така нататък. Тук това са проценти, които не се отнасят само към социалната справедливост, а вече имаме конкретни изследвания, че социалното разслоение и разцепление се отразява на економическия растеж. Така че в един доклад за растежа социалните индик... индикатори, показатели имат много сериозно място. Те трябва да водят до конкретни резултати. Мисля, че тези три момента трябва да намерят е, допълнително отражение в доклада председателката. Сега госпожа Лопе Фонтанье. Благодаря, госпожо председател. ще се присъединя към повечето преждеговоривши. И също ще благодаря на София за този доклад. Докладът наистина е добра изходна база. Съдържа важни моменти за нашата комисия. Така че би било много добре, ако заедно с ЕКОН и с други комисии се допълним взаимно. Въобще економика и социални въпроси а, трябва да бъдат разглеждани. Разбира се, съгласно съм сказаното в доклада, социално а, сцепление, теори... териториално и географско сближаване трябва да бъдат важни. Е, трябва да се позовем на член 174 от договорите. Там се говори за добро развитие във всички европейски региони, включително такива с сериозни постоянни слабости, като да речем най-отдалечените региони. Но тук попадат и всички региони, които са в сериозно затруднение, да речем, по демографска линия. И точно демографията е много важна тук, защото сме изправени пред застаряване на населението. А, като се има предвид колко рядко населени са някои е, региони. Така че трябва да говорим за, за особено важни въпроси, защото особено за селските райони много региони просто се забравят. Хората ще ги напуснат и те ще се обезлюдят. Ще направя предложение, господин Калешоро. Благодаря, госпожо председател. Изключително кратък ще бъда. Много вече беше казано. И някои от нещата, които се казаха, ме впечатлиха в такава степен, че наистина се чувствам задължен да коментирам. А, въпреки, че в началото все пак трябва да поздравя госпожа Рибейро за нейната работа. Много е балансиран подхода и има равновесие между социалните нужди, които са изключително а, силни в някои области, и необходимостите, свързани с заетостта, които са огромни в някои държави, особено в, на този полуостров, от който идваме и аз и тя. Често става въпрос за мерки, идващи именно от идеята в този текст, структурните средносрочни политики – има фискални, търговски планове, различни политики в областта на земеползването и други. Много от това, което беше казано за социалните политики, наистина ще приемем. А, то е необходимо, но може би не принадлежи именно в този текст. В този текст трябва да говорим за това как да се финансират социалните нужди. Съществуват трябва да бъдат разгледани и трябва да се справим с тях, именно посредством финансирането им. Нещо друго, което би ви приканил да обмислите. Когато става въпрос за заетостта и всички въпроси, свързани с работата на нашата комисия, бих казал, че подчертаваме много мобилността, но тя също изисква финансиране. И на последно място искам да кажа, че трябва да разгледаме и възможността да се включат политики по отношение на заплатите. Това са също макроекономически политики. Те отиват отвъд чисто фискалната политика. но също и поради това, което каза и нашия колега, се води до се стига и до други економически мерки, като основния приход, те могат да бъдат съпътствани от други политики по отношение на заплатите. Знам, че има много дискусия по този въпрос и аз предпочитам да говорим за минималното заплащане, но дали вие бихте могли да засегнете в някаква степен именно това различие между държавите. Има държави, които не знаят какво е безработица а други в други държави поколения наред са жертви на безработицата. Uh, uh, Благодаря. Както винаги, нямаме достатъчно време за последната точка от дневния ред, но въпреки това ми се иска да дам думата на госпожа Риберо, ако иска да каже няколко думи накрая. Благодаря, госпожо председател. Изразя, изказвам благодарност на всички изказали се колеги. Разбира се, аз съм е, на ваше разположение през едните дни. Сроковете са кратки, може би няма да успеем да се преборим с всички непорядки, но аз във всеки случай съм готова да говорим по въпроса и целта е ясно да покажем доклада, че ние сме за политика за гражданите. Не искам преговорите да се превърнат в а, м- конфронтация, а в състезание на идеи. Идеята е да подобрим е, живота на нашите съграждани. Ще разчитам на вас. Благодаря. Срокът за изменение е 14 януари. След това на 25 януари ще обсъдим измененията и на 17 февруари очакваме да приемем доклада. Благодаря на всички, благодаря на госпожа докладчика. А сега пристъпваме към следващия доклад, който е много важен относно родителския отпуск. Давам думата на докладчика Мария Арена. Имате. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо ще представя съдържанието на този доклад. Той има три части. Първата е анализ на нивото на транспониране на директивата и трудностите, които се срещат. На второ място а, всъщност тук се вижда колко големи разлики има в транспонирането и прилагането и съответно какви трудности причинява това. И в някои случаи всъщност имаме и по-високо, по-високи стандарти от тези на директива. На второ място се спираме на ефективността на директивата. Трудностите при родителския отпуск, бил той по майчество, по бащество дори. Всичко това е свързано с заплащането, помощите, които се отпускат в различните случаи. В някои от тях има невъзможност за прехвърляне. Това означава, когато всеки един от родителите получава свой родителски отпуск, понякога мислим, че не винаги има тази възможност, но в скандинавските държави, в някои от северните държави има възможност да се прехвърли цели родителски отпуск на бащата всички тези елементи са разгледани също така и с оглед на нивото на безработица на жените в тези държави и в каква степен може да се сподели работата между мъжа и жената в едно семейство. Също така в държавите, където заетостта при жените е ниска, много често именно жените вземат родителски отпуск, т.е. той се явява и отпуск по майчество. Така че търсим едно равновесие между три фактора продължителността, заплащането и прехвърлянето на родителския отпуск. Това са трите фактора, спрямо които сме анализирали ефективността на родителския отпуск и а, възможността да се работи по директива а, за отпуска по бащинство и въз, важния въпрос за а, гледането на децата, а, социалните а, системи и възможностите за групово, а, групова грижа за децата, да няма а, такива класически стереотипи а да има а, равновесие между ролите на мъжете и жените в личния живот. Това са принципите на този доклад. Измененията са за 14, така че с нетърпение чакам приноса на колегите. Благодаря. Благодаря много. Давам думата сега на НЕП господин Хепнер. Благодаря, госпожо председател. Като въведение бих искал да благодаря на госпожа Арена за разработката на този доклад. Той наистина е една чудесна основа за по-нататъчна работа. Много важни теми е покрила тя. Въпроси свързани с а, приложението на директивата. Все пак обаче има някои формулировки в доклада, които отиват твърде далеч според мен. Макар да съм съгласен с докладчицата, че прегледа на директивата от страна на комисията не беше достатъчно добър и е жалко становището, което беше взето по отношение на отпуска по бащинство, аз мятам, че Европейския парламент трябва да се постарае да направи един добър цялостен доклад, който няма само да обобщи процеса на промените в директивата, но и ще предложи бъдещи промени. Някои държави дори а, а, са отишли по-напред, освен самото прилагане на а, директивата. За е, съжаление, данните показват, че само 10% от е, бащите вземат само поне един ден е, отпуск, което наистина не е задоволително. Аз съм убеден, че вие знаете, тъй като има много изследвания по въпроса, използването на родителски отпуск от страна на бащите има положително положителен ефект върху развитието на детето и аз самия мога да, мога да говоря от собствен опит. Това показва, че бащите са по-ангажирани с отглеждането на детето, че са склонни да споделят тези отговорности с майката. Така че смятам, че трябва да направим така, че да се подобрят тези статистики, трябва да бъдат стимулирани бащите да участват повече в отглеждането на децата. Смятам, че и комисията, и социалните партньори трябва да проследят това развитие и а, така, докладчицата се а, обръща към въпроса а, за заплащането. А, плащанията а, при а, родителски отпуск а, много често, ако изобщо е платен а, отпуска по бащинство, а, е по-низко платен от този по майчинство. Не съм съгласен обаче с предложеното решение, а именно гарантиран, гарантирано заплащане на нивото на отпуска по майчество. Това би било невъзможно най-малкото, защото при някой няма и заплащане за родителския отпуск по майчинство. Когато позициите на държавите членки и техните юридически системи са толкова различни, става много трудно. Това все пак трябва да остане правомощие на държавите членки. Не смятам, че едно въвеждане на решение на европейско равнище ще бъде в съответствие с принципа на субсидиарност. Както казвах и преди, смятам, че е важно Европейския парламент да направи ясни предложения за бъдещето в това отношение и добри изменения, така че аз самия ще направя няколко предложения за изменение конкретно по параграфите и чакам с нетърпение да се трудничат с докладчетата и благодаря за това предварително и на колегите. Благодаря. Давам думата на ЕКР господин Герике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на госпожа Арена за този доклад. Искам веднага да кажа, че немския превод включва и една грешка. Говорим за родителски отпуск, но в Германия не използваме вече такъв а, а, термин. Всяк, всеки май, всяка майка и всеки баща а, знае, че отглеждането на деца е, може да се нарече по всякакъв друг начин, но не и отпуск. Ние всъщност наричаме това родителска работа а, и има заплащане. Когато говорим за плащането, имаме много ясни идеи И също така е, това е свързано и с е, заплащането в е, яслите и детските градини. И ако а, говорим за отпуск, наистина много не, неправилно се а, фразира а, тази работа, която майката, и, която майката и бащата извършват за детето. Също така и плащането е за дете, а не за един или другия родител. Субсидиарността е принцип, който трябва да се е, спазва и тук. Когато видим каква е ситуацията в съвета, това като че ли не се отразява много добре на родителите и трябва да се получим от всичко това. Ние в нашата група е, имаме проблем с втората част на доклада и изискванията му. Е, в следващите няколко дни ще е, подам е, градивни изменения, е, предложения за изменения в това отношение. Има един момент, е, обаче, който липсва според нас дискусията, а е именно защитата на кърмачките, нещо, което няма как да се предостави от бащите и трябва да има право на закърмене, което не се ограничава само до работното място. Давам сега думата на колегата ми от АЛДЕ. Благодаря, госпожо председател. На първо място смятам, че е ясно, разглеждайки различни доклади, че има напредък. Ако погледнем първоначалната директива за отпуск по майчинство, която даваше права на жените а, преди, по време и след раждане, а, ще видим, че тогава бащите бяха изцяло изолирани. След това имаше период, в който а, имаше все повече работа за равенство между половете и сега разглеждаме всичко това от гледната точка на социалния диалог и социалните права в европейската социална политика. И смятам, че темата за баланса между личния и а, професионалния живот е отделна от а, тази родителския отпуск. И така, а, няколко от въпросите, които бяха повдигнали, повдигнати. Всъщност трябваше да започна с благодарности към докладчицата за този обстоен документ. Напълно съм съгласна с нея, че определенията на родителски, отпуск по майчинство, отпуск по бащинство са много важен въпрос. Тъй като в някои държави има много ясно разграничение между всички тези видове отпуск, макар че някои държави ги разглеждат съвсем отделно. В други държави, като че ли а, родителския обхваща този по майчество и по бащинство, в други този по майчество е по-общата категория. Ето защо е малко трудно да се оцени нивото на защита в различните държави членки. Също така е важно да оценим, че всички държави членки са последвали европейския подход – и ми се струва, че има две слабости, които трябва да преодолеем. На първо място в националното законодателство, що се отнася до родителския отпуск и също така и други, свързани с семейството ем, системи, е, има липса на яснота, що се отнася до различните видове отпуск. И на второ място, е, плащането, компенсацията, за която говориха вече няколко колеги. Това е, е изключително важен момент в чисто практическото приложение. И също така е, свързаното с различни видове отсъствие от работа и отпуск за гледане на деца. Всичко това е свързано с е, баланса между личния и семейен живот. Извинявайте, личния и професионален живот. Смятаме също така, че не би следвало ам, работодателите да ам, не дават възможност за ам, натрупано възползване от различните видове отпуск. Все пак е важно това, което имаме като анализ, защото ние е, стъпваме на данни в нашите решения. Съгласна съм с заявката за европейското решение най-общо, но също така смятам, че трябва да има някакви взаимоприемливи заключения в това отношение. Също така не можем да правим да не правим гъвкавост тук, тъй като поне според мен някои от трудностите, свързани с директивата за майчински отпуск, бяха именно заради липсата на гъвкавост. Ето защо смятам, че това е важно, за да постигнем добър резултат. Както споменах, съгласна съм с докладчицата за необходимостта а, от финансови мотиватори, стимули, но отново това зависи от държавите членки. Много други моменти са а, похвални, но аз ще направя няколко а, изменения. Все още предстои да обсъдя с колегите, тъй като ние наистина държим на тези въпроси. Още веднъж благодарим за доклада. Thank you, Ines. Благодаря. Инес Субер, доколкото разбирам, не е тук. Няма някой колега, който я при който да я замества. Минаваме към зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колежката Мария Рена за чудесния доклад. Поставяте важни въпроси, особено колко спешно трябва да се действа за съвместа между а, времето на родителите след за жалост оттеглянето на директивата за защита на майчинството се налага спешно да действаме не само на национално, но и на европейско ниво, защото се оказва, че сега действащата директива пред, преследва всички цели, както съвместимостта, особено за жена, между професионален живот и отглеждане на деца. Тук се провалихме въпроса за разумното разпределение на заплатен и незаплатен труд, но и разпределение на задълженията в семейството така че тук няма особен напредък, нито в качествено, нито в количествено отношение, а мъжете и в цяла Европа играят малка роля като родители, е, макар че е различно в Европа. За нас зелените е важно следното първо насърчавам на жените на трудовия пазар, въпроса за отглеждането на децата, вие самата го казахте, и въпроса за гарантиране на е, заплащането и съществуването на семейството, както вие самата казвате. Ние сме за разумна комп... финансова компенсация която, който да бъде предоставена. Искам да се обърна, да обърна внимание на следните въпроси. Ролята на обществения сектор. Второ, защитата при уволнение и правото на връщане на работа по-сериозна подкрепа при искове заради дискриминация, стимули за мъжете, за да използват повече времето си като родители в момента, е, не в момента, за последните години се говори все много за това, че детските надбавки са процент от доходите и по този начин могат да бъдат стимулирани отново мъжете да вземат такъв отпуск. Важно е също да родителите да могат да разполагат гъвкаво с времето си, което обаче да не е принудително. Е, държавите трябва да бъдат задължени да им предоставят време като родители, но това разбира се трябва да стане по добър и съвместим за двете, е, двата пола начин. Е, това са някои от ключовите фактори за нас. Лаура Агия. Благодаря, Лаура Агия. Благодаря, госпожо председател. Както вече казахме по време на предишния кръг на обмяна на мнения, това е една чудесна основа за сътрудничество с докладчика. В своето становище ние все още разглеждаме кое е новото. Например, в Италия имаше нови неща, които бяха въведени с нов законодателен акт номер 80 от 2015 година. Опитваме се да видим какво се случва в нашата страна и да направим сравнение с условията и политиките в другите държави членки. Защото наистина широко обхватните тълкования в директивата от една страна създават объркване, а от друга страна могат да бъдат и източник на вдъхновение да помислим какво точно е необходимо за приложението. По отношение на нещата, върху които ще се спрем при внесените изменения, има много неща, които ние смятаме са много важни и трябва да бъдат включени в текста. Първо, признаване на всички форми семейства с деца. Искаме също така да се опитаме да увеличим ръждаемостта в Европа, като се опитваме да намерим баланс между бащинството, майчинството и така наречения отпуск и по-късното връщане на пазара на труда. Искаме да сме сигурни, че хората няма да бъдат уволнени от своята работа, да сме сигурни, че те могат да се върнат обратно на работа, след като приключи този отпуск. И наред с тези права и отговорности искаме да има и добра роля на бащите. Искаме да видим и по какъв начин ще бъдат разглеждани случаи на международно осиновяване, тогава когато дори бащата може да има роля в подкрепа на майката в тази процедура. Знаем, че процедурата сама по себе си е много сложна и защо не помислим за някакъв възможност за дистанционно за, за дистанционна заетост, която да даде възможност за баланс между професионален и личен живот. Това би могло да бъде начин да подкрепим на няколко различни нива цялата идея, без да има такова въздействие върху отношенията вътре в семейството. Е, Ако се замислим за работ... работата на родителите през първите няколко години на детето, можем да помислим и за подпомагане не само с помощта на социални възможности, предоставяне на семейството, а и други възможности. Това може да доведе до увеличаване на ръждаемостта. Като цяло ние сме изправени пред ниска ръждаемост, застаряване на нивото, застаряване на населението в Европа, а не бива да забравяме, че ръждаемостта зависи от економическите и социални условия в нашата Европа. Така че, може би можем да помислим за някаква гражданска мрежа, която може да работи по отношение на подпомагането на незаплатен родителски отпуск. Това е нещо, за което може да помисли колегата. Ние искаме да благодарим за работата, която е свършена от нея. Благодаря. Има ли някой от комисията, който би искал да направи кратък коментар върху току-що чутия дебат? You choose which one? Изберете вие кой ще се изкаже. Моля, заповядайте. Good afternoon. We just Добър ден, искаме само да подчертаем, че по отношение на тази директива крайният срок за транспониране е месец март 2017 година. Ние ще направим проверка страна по страна. По отношение на изпълнението ще направим и сравнение на различните страни, начинът по който е транспортирана директивата и нашите експерти по отношение на равнопоставеността между половете са изготвили доклад, който може да бъде намерен в вебсайта на комисията в зависимост от начина по който работим със съответната държава членка, комисията може да реши да заведе процедура за неизпълнение, ако има не спазване на това изискване за транспониране. По отношение на новата инициатива на комисията, след оттегляне на предложението за директивата за майчинския отпуск от 2008 година, ние се опитваме да се справим с баланса личен живот, професионален живот и се опитваме да помогнем на лицата, които имат деца или други зависими от тях роднини, като адаптираме политиката към нуждите на днешния пазар на труда. Освен това, ние имаме за цел да увеличим участието на всички родители в пазара на труда и по-добър баланс на споделяне на отговорността между мъжете и жените. И инициативата има за цел да подобри баланса професионален личен живот, използвайки набор мерки, както законодателни, така и незаконодателни. Те взаимно се подсилват и се надяваме, че няма да има странични ефекти. В подготовката на тази нова инициатива, позицията на комисията ще се базира на анализ на настоящото изпълнение на държавите членки по отношение на настоящата директива за родителския отпуск. Ние ще подходим по този нов начин и ще разгледаме какво можем да направим, за да засилим политическата страна на нещата. Ще има и консултации с социалните партньори за възможната развитие на нещата. Ще има и допълнителна консултация с всички заинтересовани лица. Всъщност такава беше проведена, извинете, през месец ноември 2015 година. Все още анализираме получените отговори. А за момента тече и консултацията с заинтересованите трети страни. Председателката благодаря за тази информация. Чудесно беше, че ни я представихте. И сега давам думата на докладчата за последни думи. Заповядайте. Благодаря на всички докладчици Сянка за споделените идеи. Пред очаквам съответните изменения и след като ги получим ще започнем работа за постигане на компромис. Благодаря. Благодаря. Крайния срок за внасяне на изменения, както знаете, 14 е януари. Измененията ще бъдат разгледани на 17 и 18 януари а 16-17 марта, дата на които ще ги приемем в нашата комисия. Благодаря на всички за присъствието на това наше първо заседание за годината. Следващото заседание е на 25 януари. Мисля, че показахме своята амбиция. Малко сме на брой, навън е тъмно, започва новият, новата година днес но всичко беше много интересно, както и дискусиите, още от самото начало. Така че благодаря на всички и очаквам да ви видя отново скоро.